Откривам заседанието. Започваме с доклада Пашко. Господин докладчик, сега е момента, ако имате последни бележки, да ги направите. Без коментар и извън протокол. <laughs> Е, Започваме гласуването. Компромис едно за. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Компромис 2. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Е, предложение 51 за, против, въздържали се. Още веднъж. Изменение 51 за, против, въздържали се, проверяваме електронно. Начало на електронно гласуване. Start. But it does not work for me. Ah. You've closed it before. How come it is not? Hmm? What do you want? It's closed before.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 Нека за по-сигурно още веднъж да а, гласуваме изменение 51, за да сме съвсем сигурни. Изменение 51, начало на електронно гласуване. Изменението е на шаке. Не, И е нейтрал. И Abstimmung е geschlossen. Край на гласуваното и все пак се отхвърля с 28 на 28 и остава отхвърлено това предложение. Изменение 52. Против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 73 първа част. 73 първа част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, а втората част. Какво пише тук в списък? If adopted, part 1 of 1873. Then it falls to amendment 1C. It's stupid written down here. Wer ist für den zweiten Teil? Кой е за втората част? Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 108.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 Да. Изменение 148 и 149. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 152 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 155 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 150 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за. Ако третото се, ако втората част се отхвърли, всъщност третата част отпада. По ефекта на доминото. 151 отпада, защото 150 е прието. 153. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 154 за. Против? Въздържали се? Приема се. 156 за 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. За втората част на 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 218 за, против, въздържали се, приема се 220 за, против, въздържали се, трябва да проверим. За 220 начало на електронно гласуване. Мисля, че е прието. Край на електронното гласуване. 25 на 32 отхвърля се. Изменение 219 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 и 223 и 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Начало на електронно гласуване за компромис 14. Край на гласуването. 37 на 18 от приема се. Yeah vor lauter. Wir kommen jetzt äh, Kompromiss 15. Kompromiss 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 256 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 272 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 отпада. Двеста и 277 за, против, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, проверяваме. Край на гласуването. 40 на 19 приема се. 297 за, против. Колеги, много ви моля, участвайте в гласуването. Значи, всяко гласуване трябва да е електронно. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, приема се. Проверка за 299. 31 на 28 приема се. Wir kommen dann zu 300, 301. 300 и 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, проверяваме. Е Край на гласуването. Отхвърля се с 26 на 32 глас. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, приема се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. 314 Не се гласува. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 5. Благодаря.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 Отхвърля се. Изменения 12 и 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменения 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване на окончателния текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. 36 за, 18 против. Текстът е прият. Честито на докладчика. Мисис Лузинг. Uh, uh, да, ние подаваме uh, подавахме на ценица в секретарията доклад от младсинство. Така ще направим. Сега започваме гласуване по доклада на Урма Спад, Европейски съюз за отбрана. Авторът има ли нещо да каже? Не. В такъв случай веднага започваме гласуването. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 103 Стига да го намеря. 103 в две части. Първа част за. Сто три, първа част за. Хубаво е, че понякога повтарям гласуванията. Приема се. Питах ли за въздържали се и против? Против? Не, вие гласувахте въздържал се. But, thank you, Mr. Gala. I thought it was part three.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 Hier ist kein Kompromiss 3. Wo ist hier Kompromiss 3? Da. Kompromiss 3, wer ist dafür? Компромис 3 кой е за, против, въздържали се, приема се. 114 отново в две части. За, първа част за, против, въздържали се, приема се.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 176 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Искам да помоля колегите, особено тези от НП, да участват в гласуването. 186 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, приема се. 251 и 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, още веднъж, 258 за, против. Да проверим електронна проверка. Край на гласуването. С 24 на 33 гласа се отхвърля. 259 за, против, въздържали се, приема се. 260 за, против, въздържали се, проверяваме. Край на гласуването. С 28 на 30 гласа се отхвърля. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 и 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се. Повтаряме. 282 за, против. Проверяваме електронно гласуване. Е Край на гласуването. С 23 на 35 гласа се отхвърля. 283 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, приема се. 286 за и за, против, въздържали се, отхвърля се. 288 за,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 против, въздържали се, приема се. 293, 94, 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 306 изменение за, против, въздържали се, приема се. 307 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40. За, против, въздържали се, приема се. Измен... Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против,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 Често трябва да правим такива проверки, защото много слабо участвате в гласуването. Край на гласуването. Приема се с 25 на 18 гласа. Това беше 59. Изменение 60. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 24. За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 Приема се. Да проверим. Край на гласуването с 37 на 21 е прият. 2. За, против, въздържали се, приема се. 5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 И така гласуваме окончателно така приятия текст. Начало на гласуването. Край на гласуването с 37 на 20 се приема честито на докладчик. Преминаваме към доклада Луначек. Госпожо Лезинг. Да, и по този повод миналата седмица подавахме в секретарията доклад на мнозинство. Благодаря ви за сътрудничеството. Добре работите заедно. Значи сега преминаваме към доклада Луначек. И тук имаме три изменения, които всъщност са е, идентични. Едно, две и три. За, против, въздържали се, приема се. И така, приема се, проверяваме. Was kriege ich, Ulrike? Die Abstimmung ist geschlossen. Всичко е на Орика. Край на гласуването. И така. 45, 11. Докладчика има думата. Госпожо Луначек. Какво става? Пита. Пита председателя за какво се говори, какво става. Confusion. Ulrike, what too many advisors are always a bad thing. Can you just tell me again? А, извинявайте, можете ли ми кажете отново за какво гласуваме? Коя част? Първата част, параграф 1. Параграф 1, изменение 1, 2 и 3, Бенефей, Каспар и Кукан. Това изменение беше прието с 45 на 11. Сега гласуваме електронно по цялостното становище, както беше изменено. Начало е на гласуването. Крайно гласуването. 46 срещу 7 и а, е, против и 3 въздържали се. Ако може да се а, е, изкажа. Господин председател, искам да се оттегли е, моето име от този доклад, защото не съм съгласна, че а, е, чашата е полу а, пълна. Много беше постигнато наистина, но все пак по а, това отношение в това отношение смятам, че не са нещата в съответствие с началото, така че искам да се оттегли моето име. И тя не е съгласна, казва председателят. Но тук е електронно гласуването, не е поименно, така че няма значение. И така че да а, преминем към процедурата за пленарна сесия. друг ще председателства. Обичайната процедура е случват се такива гадости, казва председателят. И така, докладът Луначек вече е без Луначек. Кой е за? Изменение едно, против, въздържали се, приема се. Дори и НП да не гласуват, кой знае колко е, така или иначе. За втори път НП не гласуват по нищо, казва председателят. Параграф 1. Електронно. Изменение едно, всъщност. Крайно гласуването. 27, 28 за, 27 против, Приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 10 за, против, въздържали се, за, против, въздържали се, въздържали се Приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. И сега още едно гласуване. Приключихме. 24 за, 20 против и днес въздържали се. 17 за, против, въздържали се електронна проверка, защото повечето не гласувахте пак. Край на гласуването. Приема се с 40 на 13 гласа. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 20, т.е. компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 в 4 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Четвърта част за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. Четвърта част на 28. Изгешлосен. Край на гласуването. Отхвърля се с 28 на 11 класа и 15 въздържали се. 29 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за. Втората част да я проверим добре. Край на гласуването с 31 на 9 гласа се отхвърля. 30. 30 за, против, въздържали се. Приема се окончателно електронно гласуване на становището. Край на гласуването. С 48 на 4 е прието. Честито на госпожа Луначек. To thank the, um... Господин председател, искам да благодаря на докладчите Сянка за доброто сътрудничество и трябва да призная, че на този текст успяхме да включим в него доста добри постижения. 17-то изменение беше гласувано с большинство, така че може да остане моето име в него, защото има много положителни елементи за борбата срещу принудителния труд в Узбекистан. Ist das possible? Okay, ich weiß nicht, ob das geht. Не знам дали може. Ще проверим. Ще проявим добра воля. Преминаваме към становището на Елмар Брок. Кой е за? Направо електронно, добре. За, против, въздържали се. Добре, електронно гласуване. Май сме на края на нервите си вече. Край на гласуването. С 40 на 3 гласа е прието становището. Има ли предложения по точка разни? Няма. Следващите заседания са на 7 и 8 ноември. Благодаря на всички и приятна седмица.